Euh, Благодаря за вашия интерес е, към е, пресконференцията. Давам думата на съпредседателя на парламентарната група Европа за свобода и демокрация, господин е, Сперони. След това ще взема думата си, ще говоря на български. защото нашето събитие се отразява. Добър ден на всички. Добре дошли на тази конференция. Тя е организирана от групата е ЕСД Европа за свобода и демокрация. Колегата Аз от а, тази а, група, аз председателствам групата заедно с Найджел Фараш. За това уважих и поканата на колегата Бинев. Задължени бяхме да организираме тази пресконференция, за да покажем проблематиката, свързана с случващото се в момента в България. Аз съм човек, който държи на правата на човека и защитата на свободите. Е, аз винаги заемам позиция, само когато съм преценил аргументите и имам ясна представа е, от нещата. Смятам обаче, че е много важно да се изясни тази ситуация, която показва критични моменти. И това можем да видим в народните движения в България, демонстрацията, подадената оставка от правителството. Това е ситуация, която е неприемлива. Имаме много кратко време, така се работи в Европейския парламент. Е, отново благодаря и затова бързо давам думата на колегата Бинев. Имате думата. Много благодаря, господин Сперони. Първостри Пароли Вери за това, което казахте. Аз предпочитам да говоря на български. Различни опозиционни канали предават нашия, нашата пресконференция. Отново ви благодаря за встъпителните думи. Благодаря на всички, които днес са тук за да чуят истината, която дълго време се крие за България, истината, която не само се крие, се трансформира, премълчава за страна членка на Европейския съюз. Това са хора с характери, това са хора, които не се предават, хора, които искат да се справят с проблемите, а не да ги крият под килима. Тук са моите сънародници, които са жертва не само на режимите на Бойко Борисов, но на цялата политическа система – която 24 години се гавреше с живота и с бъдещето на хората, които са днес тук. Не само глада изкара хората на улицата, а въобще безперспективността. Нежеланието на системата да се справя с проблемите, да се бори с тях, а само локализирането на ситуациите. Нежеланието да се щупи и да, се, да бъде решен проблема. Това е едно да лекуваш един човек с чупен крак, давайки му морфин, вместо да му оперираш крака или да му направиш гипс. Ние лекуваме симптомите, не лекуваме болестта. Затова допринесе и до голяма степен замитането на проблемите и цензурата, която вилнееше в много голяма част от медиите, и затова хората излязоха на улиците. Многократно предупреждавах, включително в пресконференции, Предупреждавах с писма до Европейската комисия. Предупреждавах журналистите. Някои, разбира се, ме разбраха, други не. Предупреждавах от трибуната на Европейския парламент, че тук по аналогия на арабската пролет ще се случи европейска такава в България, което ще дискредитира цялата европейска общност, цели всички европейски институции. Непрестанно обяснявах, че България е на ръба на гражданска война, за жалост, хората не разбраха, че битката не е, както миналия път излязоха хората 1997 година и искаха избори, викаха избори. Сега битката е всички да си ходят. Политическите системи, които са управлявали и които са доказали своята импотентност, както и тези, които ги сервизират, които ги обслужват, които го промотират, също трябва да си ходят. В най-опасното, че във всичките тези мои аноси, нито медиите реагираха, нито европейските институции се осмелиха да се намесят в една демократична държава. Още повече, ЕНП продължи да седи зад гърба на един диктатор, а ЕНП би трябвало да бъде основата на демокрацията в този съюз. Аз не знам, много писма писах към НП специално, в които питах, възможно ли е флагмана на демокрацията да бъде генерал, комунист и шеф на полицията? И не получих отговор. Не получих отговор. Не знам, защото ги е срам или по каква причина, аз не разбрах точно. Но те мълчат. Ако ме бяха чули тогава, защото аз говоря по тези въпроси от две години, тези неща може би нямаше да се случат. Може би щяха наистина да бъдат натиска към, те, към тази партокрация, която се случи, сигурно ще да направи така, че нещата да се променят и нямаше да стигнем до тук. Правителството подаде оставка, но хората не се прибират. Хората не се прибират, защото правителството не е само проблема. То е част от проблема. То е следствие на проблема. Проблемите са медийните манипулации, банковите картели, олигархията и всички, които се гаврат с живота. И събирателният образ на всичко това се казва Цетелина Борисова, приятелката на премиера Бойко Борисов. Тя е събирателен образ на всичко за това, за което говорим в момента. И най интересно е, че още хората не са тръгнали на там. Но те ще тръгнат, защото знаят къде, са, къде е мозъчният тръст, който се занимава с економическата част на проблема, наречен правителство. Хората искат промяна. И искат хората, които са били съучастници на тези режими, независимо дали са хора, които са ги промотирали, или хора, които са ги обслужвали, или хора, които са подменяли истината, да бъдат наказани. Те не искат само арести за хората, които са, за хората, които са управлявали, а за хората, които са ги поддържали и хората, които са по някакъв начин са станали съучастници на това, което се случва на България днес. Борисов, партията на Борисов, БСП и останалите казионни партии не воюват помежду си. Те си подават штафетата и воюват с хората, които днес са тук. Които днес са тук. И трябва да знаят, че ако продължават да си, да си слагат такива служебни победи, да си слагат разни служебни победи, хората ще излезат и ще накърват България по един още по-жесток начин. Защото те им писна да им бъдат, е, непрестанно да излизат за едно, а да им се обяснява, че се излезе за нещо съвсем различно. Основите на демокрацията в България са разбити. Това е свободата на словото. Това е обективната и справедлива съдебна система. Това е невъзможността да се прави бизнес извън управляващите партии. И най-опасното – няма свобода на вота. Най-лошото е, че има саморазправа с политическите лидери, които имат доблестта и стойността да застанат и да бъдат константни в своите отношения към всички власти до момента, както и с лидерите от улицата, които искат да бъдат причислени към, видите ли, някакви криминал, криминални групировки, защото МВР в момента не се занимава с това да да, да, да има ред в обществото, а се занимава с това да манипулира съзнанието на хората и да внушава определени неща. Вие виждате какво се случи, когато имаше доклада от комисията, когато дойде, гръмна автобус. Когато идваше предишния доклад, гръмна колата на пред, пред галерия, ето тук е Иво. Нали. Кога, днеска, когато ние сме тук и когато трябва да ни чуе цяла Европа, изведнъж отвлякоха детето на Брендо. Нали. Аз обвинявам директно това правителство, което е в оставка в момента, в това, че подменя дневния ред на проблемите на хората, за да може да не се чуе истината. И мога да кажа, че това е, защото в момента аз се радвам, че тук е господин Сперони, който може да провери, защото в момента този човек, който се смята, че е във връзки с управлението в момента, е в Италия и той може да провери дали не е казал, че ще почне да говори за връзките си с, с правителството и чак тогава да са посегнали да отвлека детето, за да го подсетнат, видите ли, мълчи, защото еди какво си. Директно обвинявам правителството. Директно правителството, което е в оставка. Може да видите всички ситуации, които се случиха и които по някакъв момент преместиха тежеста на проблемите, че те са се случили в много специални моменти. Това, което бих искал също така да добавя е, че единствената надежда в момента за всички хора се случва, трябва да бъде Европа. И Европа трябва да покаже, че не е мащика за едния, майка за други. Че тя е, има абсолютно равнопоставено отношение към всички членове на Европейския съюз. Хората искат да бъдат чути. Те искат следното нещо. Гражданските организации да могат да участват в изборите равнопоставено, така както политическите партии. Това са техните искания. Гражданските организации да присъстват във всички избирателни комисии, да имат чинове, които да бъдат заплатени от държавата, така както се плаща на политическите партии. За да може да гарантират, че тези избори ще бъдат честни, а не че ще бъдат отново подменени. Европейския съюз да прати наблюдатели, които да прегарантират този процес, защото този процес стана, направи така, че хората да не вярват в системите. И разбира се, да има равнопоставен достъп на всички тези организации към медиите, а това да не бъде привилегия на олигархията и на партокрацията, с която всъщност се оказва, че воюваме. Това са само част от предложенията и исканията, които имат, така ако мога да обобща, всички граждански организации. Много хора ме питат, вие знаете ли също какво заставате, каква сила има от среща и така нататък. Аз ще им препоръчам да четат история. Там ясно пише. Войни не се печелят с пари. Войни се печелят с сърце. И тук са хората, които имат сърца, волята и силата да се изправят срещу всички проблеми. Благодаря ви. Ladies first един от организаторите на протестите във Варна и мисля, че ще ви бъде достатъчно интересно да я чуете нея самата. Уважаеми дами и господа, никога в 1300 годишната история на България не е имало толкова много хора, които са излязли на улицата, които са напуснали страната, които се страхуват да имат деца, останали са без жилища, Увеличил се е броят на просъците, клошарите, хората, които са посегнали на живота си, деца убийци, цели семейства, които се самоубиват, защото нямат надежда. Днес пред, вас, днес пред вас искам и да почета памета на нашия съгражданин и приятел Пламен Горанов, който почина точно на връх националния ни празник 3 март, като се самозапали и горя като факла в знак на протест срещу мизерния живот, отреден от нашите управници. 23 години ние получавахме само обещания, 23 години ние само, държавата беше само разграбвана. 23 години едни и същи политици правеха и невъзможното, за да станат милионери а, получаваха само една заплата, но успяха да станат милионери и ето как. Например, бивш служител на държавна сигурност и политически лидер получи 1 милион евро за консултации за строеж на язовир и съда каза, че е получил тези пари правомерно. Сорос, Максуел и всякакви други международни аферисти, подпомогнати от българските политици а, обезоръжиха българската държава и нас, българските граждани. Как в една финансово стабилна според международните институции България заплатата е само 150 евро, а пенсията 75, а в една фалирала Гърция заплатите са по 1000 евро, а пенсиите са 700. Налага се въпроса за какво ни е Европейския съюз, след като мерките за едни страни и за други са толкова брутално различни. В името на този съюз българският народ е направил много жертви. Достатъчно е да си спомним как бяха затворени атомните реактори, които според много международни специалисти можеха да работят дълги години. Взеха ни всичко, с одобрението и мълчаливото съгласие на международните институции. 23-годишният криминален преход продължава. Министър-председател, бивш цар, заяви, че ще оправи България само за 800 дни, а вместо това по време на своето управление той ограби имоти със съмнителен происход и просто се замина. Новият министър-председател, бивш пожарникар, охранител, изведнъж се превърна в главен секретар, беше кмет на столицата, се оказа замесен в нелегално производство на цигари, доказан член на мафиотски групировки и а, други такива не мога да повярвам, че тук, в този парламент, който е нашата надежда, вие не сте знаели за всичко това. Въпросът е защо не сте ни го казали. Нали? И ние сме участници в този голям Европейски съюз. управляващата клика докара над 50% от народа под нивото на бедността, а в Европа и в Америка всички ги хваляха и ги награждаваха. Целият български народ знае, че вие можете да ни помогнете само ако искате. Българите не просим. 25 дни оставям децата си на приятели и излизам на улиците на протести, защото искам истинска демокрация, искам да променя статуквото. Всички ние молим персонално европейските депутати да свалят доверието си от политиците, довели нашият народ до това жалко съществуване. Настоявам вие да ни съдействате виновните за това да бъдат разследвани, но не по правилата на настоящата българска съдебна система. Настоявам да ни помогнете да разкрием корупционните схеми и вие със сигурност ще бъдете изненадани от резултатите. За да бъде смазан българският народ по време на прехода, той започна не с приватизация, а с експроприация на профсъюзното имущество и то беше раздадено на бандитски и приятелски кръгове. Затова ще ви представя материал. Вчера бях на протест в град Варна. От тук днес съм пред вас, за да споделя всичко това. Може би утре отново ще се върна в България и ще бъда отново на протест. Или може би ще се промени системата и няма да съм част от тези 2 милиона българи, аз и моето семейство, които ще са напуснали нашата страна, България. Благодаря ви. А сега е, един от кметовете, който бе вкаран в е, специализирания съд, като едно от обвиненията е за 18 евро. Специализирания съд за 18 евро. Ето така се пресират хората, които трябва да вземат вярната според някои политическа позиция. Добър ден и от мен, дами и господа. Кмет съм на една малка община в България, Гълъбово, малка, но изключително значима за българската енергетика, тъй като на нейна територия има три топлоелектроцентрали, два рудника от Мини Марица изток, няколко помощни предприятия в областта на енергетиката. Вярно е, че в годините, когато кметувах, възникваха много спорове между инвеститори и община, най-вече имотни. Но винаги сме ги решавали с преговори, решавали сме ги на базата на законите и на базата на юридическите науки. За голямо съжаление, след като ГЕРБ встъпиха в мандат, аз бях извикан в кабинета на премиера Борисов в присъствието на господин Цветанов, господин Дянков и господин Трайчо Трайков. И тъй като точно тогава водехме спорове с Националната електрическа компания, ми беше заповядано, че аз трябва да отстъпя, в противен случай ще ми се случи най-лошото. Ще се използват лостовете на държавата, за да решат проблема. На следващия ден двама следователи поръчкови, които между другото съм доказал, че са поръчкови, влезаха в кабинета ми и ми повдигнаха директно обвинение, без да вземат каквито и да са документи. Малко по-късно цялата община, най-вече ръководство на общината, се опита да ме защити, в резултат на което още на 10 човека бяха повдигнати обвинения. Господин Биня, спомена на мен за 18 евро, на служител от общината за 200 лева и така нататък, в което е и председателката на Общинския съвет. Малко по-късно разбрахме, че нас на... изчакват момента, в който ще се създаде специализирания съд, за да влезем вътре. Така и стана. Това е изключително кратко. Мога да ви отговоря на каквито въпроси ми зададете. За да дадем думата на журналистите, които трябва да питат, е, искам само да ви кажа, че тук е Ивелина Атанасова, която е представителка на майките, които има тук още един нейн представител, мисля, или още две представителки, които ще може да чуете днес в 5 е, часа, в 3.5. или в 5. В... Марти, в 4. В 4 часа ще може да чуете в е, в залата, която сме е, взели. Там ще имаме доста повече време. Също така и тук е Петър Якимов, който отговаря за една от организациите, които се занимават с корупцията в България. Той също ще може да говори. Давам думата на журналистите за техните въпроси, ако има такива. Диана Чепишева, Българско национално радио. Господин Бинев, тъй като така или иначе сте поканили тук представители на майките, на организацията, която се бори с корупцията и така нататък, дали ще може накратко да чуем и техните очаквания? С удоволствие. мерси, който беше задържан миналата година на 13 август 2012 в международните води на 70 мили от бреговете на Испания. Тогава, още в първите дни, знаете всички, че нашия министр-председател Бойко Борисов се изказа, че са знаели, правителството е знаело какво ще се случи, какво ще се принася, но са нямали как да предупредят екипажа. Дни след това той се отреше от тези думи. Няколко дена след това нашия вътрешен министр обвини абсолютно всички, че са виновни. Нещо, което е недопустимо дори за управляващи, дори за неуправляващи. Вина се доказва единствено и само в съда. Ови до ден днешен ние не разполагаме и не сме виждали, както и не е приложена към делото, тази заповед за арест, която е била издадена от българската страна. Поради каква причина българското правителство предаде 21 невинни моряка да бъдат съдени и заловени от испанска страна. А, до момента тя с нищо не помага на тези задържания. Ние се лутаме в един омагиосен кръг. Обявени са за организирана престъпна група, нещо, което също е изключително несериозно, тъй като екипаж се набира по съвсем други правила. Съществуват а, много документи, които нас ни притесняват. Все още сме в а, а, разследване на тези документи, какво точно ще се окаже на финала. Имаме много неща да проучваме, тъй като срещаме големи затруднения с нашите служебни защитници, дори и с наетите от нас адвокати. Сами разбирате, че стандартите на двете държави са безкрайно различни и не може да си позволим доста баснословните суми на испанския хонорар на един адвокат. Помолили сме нееднократно държавата за помощ, такава не сме получили. Мисля, че всички медии са в течение, които следят случая. И затова нашата молба е последно се обръщаме към Брюксел. Може би тук ще намерим помощ, някой да помогне на тези невинни моряци, защото те с течение на времето се оказват още по-невинни. Благодаря, това е. Добър ден на всички. Казвам се Петър Якимов и съм говорител на едно гражданско сдружение Българска легия антимафия. Това гражданско сдружение е основано преди вече 8 години от хора, които искаха и искат все още да България да има нормални условия за живот, да има по-малко корупция на високите етажи, да има по-малко контрабанда, да има по-малко наркотици по улиците, да има по-малко трафик на наркотици през България, независимо, че сме на такова географско положение. Какво се случи през годините? Вследствие на нашите ежегодни доклади, интервюта и анализи, сигнали към службите, а, нашите членове, включително и аз самия, бяхме привиквани през, от различни правителства а, да даваме сведения не по съществения въпрос а, вярно ли е това или не е вярно, а откъде го знаем бяхме разработвани, бяхме арестувани. Ето това съм аз. 2011 година бях арестуван за плакат, издигнат срещу а, господин премиера а, Борисов, на който е написано Борисов дрога избори. А, искахме да му покажем, че а, наркотиците в България купуват медии, купуват избори, купуват политици, купуват партии, купуват политиката, което е във вреда на гражданите на тази държава. И за да не бъдем голословни, ние работим само единствено с официална статистика от Агенция Митници и Министерство на финансите. Само ще ви кажа а, ужасяващите факти на управлението на ГЕРБ. 2008 година България са обмитени 22 милиарда къса цигари. В 2011, 2012 и 2010 са обмитени 11 милиарда къса цигари. Смешното обяснение на управляващите е, че българите пушат по-малко, при положение, че България е на второ място след Гърция в Европейския съюз по пушене, и не си купуват цигари. Истината е, че тази половина 50% имаме в момента 50% дял на контрабандните цигари в България, които захранват корупцията по високите етажи. Още по-ужасяващо е а, статистиката за наркотиците. За 2011 година, по официални данни на агенция Митници, в България са заловени по границите 650 грама кокаин. Повтарям, 650 грама кокаин. За 2012 година амфетамините заловени в България от агенция Митници са нула. Нула, приятели, при положение, че само преди около месец Европейската комисия посочи България като основен производител на амфетамини и ние това го знаем, защото това не е новост. При това положение, това правителство не просто е вредно. Ние изнесахме едно лице на име Митко Стефанов по прякор каратиста – като емблема на това правителство. Сега ще се опитам да ви обясня какво представлява Митко Стефанов с един пример от известната книга на Марио Пузо «Кръсникът». Ако Бойко Борисов е кръсникът Дон Корлеоне, то Митко Стефанов каратиста е всъщност Лука Брази. Неговия Лука Брази. Изнесахме запис, в който друг човек от близкото обкръжение на премиера – твърди за Митко Стефанов. Аз знам за негови разговори с Цецо. Присъствал съм лично. Да не ти казвам сега каква му е позицията. Половината ГД Боб, половината Данс и половината съдии са на заплата при него. За това става дума. Зададахме официални въпроси. Дали премиера и вътрешния министр познават това лице Митко Стефанов? Оказа се, че отговор до този момент няма. Това, което искам, което ще завърша, е следното. Този Митко Стефанов няма власт само в така наречения underground, защото той е свързан с бивши силови групировки от началото на 90-те, от началото на прехода в България. Неговата жена е в Общинския съвет на София, от управляваща партия. Той самия е бил нещатен сътрудник на депутат от управляващото мнозинство. И едновременно с това е в надзорния съвет на едно от енергоразпределителните дружества в България, заради което българите излязаха на улиците. Какво се оказва? Че имаме явна симбиоза между политическа власт, економическа власт и структури, занимаващи с нелегален и незаконен бизнес. Благодаря ви. И аз искам да добавя нещо, преди да дам думата на журналистите, които присъстват тук. Наистина съм изумена от факта, че не се подпомагат моряците задържани в Испания. Разбира се, че не зная дали са обосновани обвиненията срещу тях, дали те са виновни или не, или как участват, но в крайна сметка е обща практика, когато има един екипаж, той да получи подкрепа, особено когато в чужбина се стигне до съд или до задържане. Аз съм италиански гражданин и, както знаете, ние сме морска нация – Нашите а, моряци много често биват задържани. Имаме двама в Индия в момента задържани. Много често, също така в Тунис а, се случват такива неща в а, Либия, по южните брегове на Средиземноморието. А, така че нашето правителство винаги а, дава помощ, правна помощ така че намирам за много странно това, че българското правителство не дава някаква правна помощ на свои граждани, независимо от а, това дали те са виновни или не. Благодаря. Тъй като а, може ли само, ако има някакъв последен въпрос, защото а, действително ние пресрочихме времето. yeah. My name is István Lovas. Аз съм от унгарски ежедневник и моите колеги в цяла Европа през последните години проляха 200 000 крокодилски сълзи за опасностите, които представляват, които представлява българската крайна десница, всъщност, може би това беше начин да не се решават истинските проблеми. Проблемът не е с крайната десница, а с цялата политическа система. Защо? Защото политическата система просто си прехвърлят топката. Те не се борят помежду си, те се борят срещу хората. Това е основният проблем в България. От една страна имаме партокрация, някаква политическа система, а от друга страна са хората и те се борят срещу хората. Те не се борят помежду си. Политическата система е едно, Това е причината, поради която хората излязаха на улиците. И в медиите виждате два паралелни свята. От една страна света на министър-председателя Борисов, от друга страна светът на мизерията, в който живеят хората. Това е, но, това не, но, но за това не се говори в медиите. Всъщност проблемът не е крайната десница, проблемът е партокрацията. Да. Някои казват, те си играят на патриотизъм, използват символите на патриотизма и така нататък. Това не е вярно. Проблемът е политическата система. Някои от тях плащат на крайната десница, за да се заиграва с тях. Част от крайната десница чисто и просто подкрепя правителството. От три години. И те не са единствените, разбира се, има и други. Е, сега разиграват политически театър пред хората, но всички знаят за какво става дума. Те са просто бе отбора на политическата система хората за сега се вдигат срещу партокрацията, срещу цялата политическа система. За това става дума, повярвайте ми. е свързан с българските моряци, които в момента са в Испания. Всички много добре знаем, че испанската съдебна система се смята за обективна и независима. Те в момента са в нейните ръце. Искам да кажете съвсем ясно, има ли нещо конкретно, с което вие може да помогнете на моряците и на роднините им. Това, че сте поканили тук техен представител е прекрасно, но все пак искам да знам, ще последват ли някакви конкретни резултати от това. Другия ми въпрос е към представителката на протестиращите. Вие нееднократно се разграничавате от политическата класа, от политиците. В момента обаче тук седите до един политик. Със сигурност знаете, че господин Бинев не попадна в Европейския парламент по случайност или като независим депутат, като представител на партия. Искам да кажете ясно дали вие виждате в него едно от тези нови лица – които могат да направят промяната в България. И това ли е причината да седите сега на една маса? Благодаря. Относно с моряците в Испания. Това, което можем да, да направим ние е да информираме европейските институции за бездействието на, нашата, на нашето управление. И Европа да окаже натиск те да си свършат работата. Защото тук като че ли остават някои въпроси, които като че ли остават неясни за хората. И това е защо България не се намеси да спаси свои граждани? Защо тя ги остави е така просто сами да се оправят? Защо не се включва активно, така както министър-председателя праща за щупен крак самолета, да вземе някой и така нататък, не зави, или пък да изкара някой и така нататък? Защо тук държавата не се намеси? По каква причина? Да не би да има нещо друго, заради което не се намесила. Да не би, защото се опасяват да не бъде разследвано нещо около тях. Това са въпросите, които ние можем да зададем и съм сигурен, че Европа ще получи отговорите на тях. Това е което можем ние да направим. Аз смятам, че е, многократно България се, се е намесвала да спаси свои граждани тогава, когато ние сме изкарвали определен случай тук в Европейския съюз. Същото стана с е, моряците от кораба Ина, които имаха подобна съдба в Гърция. Това е което можем да направим ние. Да натискаме институциите, да притиснат това правителство, да си свърши работата. Нищо друго. Просто нищо друго. Тези хора са оставени без адвокати, без дори преводачи. Вие знаете колко е важно в началото на съдебното дело да имат, да имат, е, една, да имат някаква помощ. Те не са я получили. Държавата към тях се е отнесла като мащаха. Те трябва да обяснят защо се отнася към тях като мащаха. Има двойни стандарти или... Сега, аз ви предлагам, тъй като, тъй като ми напомнят в момента, че трябва да, да приключиме ще ви помоля за абсолютно всички останали въпроси, тъй като тук са и майките и още други хора, да ги зададете в залата. Ние там ще продължим с нашата пресконференция. Всъщност не пресконференция, там ще бъде семинар, но ще могат да бъдат изложени абсолютно всички въпроси. Благодаря ви. Grazie mille. Prego, ciao.